So good afternoon, everybody. Perhaps uh, we start the meeting. Um, Може би да започнем нашето заседание. Добър ден на всички. Разполагате с дневния ред. Има, имате ли някакви допълнения? Съгласни ли сте? Съгласни сте. Продължаваме по план. Разпратихме протоколите от заседанието от март и април. Ако нямате някакви допълнения, можем да ги сметнем за приети. Благодаря, приети са. И сега минаваме към съобщенията на председателя. Току-що се връщам от е, обедно заседание, посветено на включването на ромите в Европа, приобщаването им. Ние се занимаваме с а, е, нарушаване на правата на човека извън Европейския съюз, но аз въпреки това ще се спра на тази тема. Ако хората живеят е, при крайна бедност, това представлява нарушаване на правата на човека. Те нямат представителство, нямат достъп до образование, изложени са на антицигански настроения, расизъм и затова много внимателно ще следим какво прави е, комисията Либе. И в някакъв момент можем да излезем и със собствено становище. С тези е, думи позволете да ви припомня, че има преглед на правата на човека от страна на Европейския съюз. Е, пакета с мерките бе гласуван миналата седмица в Комисията по външни отношения за мандата на специалния представител в областта на правата на човека. Много е вероятно е, да бъде обявено, че ще има такава позиция на през юни месец в комисията АФЕТ бе гласувано това, което ние препоръчахме. Нашият докладчик, госпожа Андре Киени, ще отстъпи поста и господин Салафранка поема нейната работа. Бе проведен дебат в комисията АФЕ, тъй като поста е нов по силата на Лисабонския договор. Малко сме закъснели с това и според нашата препоръка този нова длъжност е, и човека, който е взема, трябва редовно да провежда заседание с комисията АФЕТ, тъй като това е специален представител по правата на човека. Ми бе казано, че като такъв трябва да спазвам правилата. И според правилата трябва да имаме една комисия и председателят на комисията тогава ми каза, че под комисията на правата на човека ще бъде консултирана, разбира се, когато се а, обсъжда новата длъжност. Съвсем прямо ми бе казано, че това, което имах предвид по отношение на кандидатурите, това излиза съвършено извън правилата и бях приканена най-настоятелно да отстъпя, така че можем да провеждаме лични срещи, но иначе нагласата бе не много благоприятна в бъдеще няма да съобщавам за подобни инициативи предварително. Освен това, не сме получили проекто документ за плана за действия относим към нашия доклад за прегледа за правата на човека. Очакваме да получим този проекто документ, след което ще направим по-обстоен коментар. Освен това сме провеждали разисквания в групата за връзка с службата за външно отношение по отношение подготовката на политическата декларация. Дали сме своите предложения и сме подчертали, че бихме искали да има междуинституционална декларация. Това бе казано, че ще бъде взето предвид, но все още не съм получила обратна информация. Предложението бе работата да започне. И това бе споменато и в съвета, и в службата за външна дейност, за бъдеща работа по междуинституционална декларация, но все още се водят разговори само. Имаме и доклада на господин Тавареш по собствена инициатива. Първата размяна на мнения предстои. И сега минавам към спешните точки. Последната седмица в Страсбург обсъждахме Венецуела, изразихме загриженост относно теглянето на Венецуела от панамериканската система, което би могло да доведе до нейната изолация и влушаване на положението свързано с правата на човека. Може би се сещате, че нашата подкомисията съвсем наскоро направи размяна на мнение с механизмите за правата на човека по линия на интерамериканските отношения. В края на годината ще има изслушване за Венецуела и ние решихме, че не бива изслушването да се провежда преди изборите в Венецуела, които ще се проведат през октомври. Приели сме и също така резолюция за Азербайджан за правата на човека там и по-конкретно предвид подготовката за конкурса на Евровизия. Смятам, че посланието ни бе чуто от правителството. Медиите много добре отразиха а, събитието. Положението в Азербайджан не се е променило, но средствата за информация в Европейския съюз обърнаха внимание на темата, успоредно с а, отразяването на конкурса. И също така имаме друга точка Извънрени, свързана с Северна Корея. Бежанците от Северна Корея. Над 4000 корейци а, са а, избягали от там. те се третират като нелегални а, мигранти освен това, призоваваме ги незабавно да сложат край на системното нарушаване на правата на човека, което принуждава гражданите да бягат от страната. И а, призваваме Китай да разглежда тези беженци а, като а, бежанци всъщност, да се предприемат мерки, те да бъдат настанени, а не да бъдат репатрирани обратно в Северна Корея, където ще бъдат подложени на гонения. Резолюцията на нашия парламент, освен това, призовава заместник председател и върховния представител и комисията на Европейския съюз да повдигнат въпроса за правата на човека в Народно-демократична република Корея и положението на беженците по време на преговорите, които започват днес, това са преговорите между Китай и Европейския съюз, а темата са правата на човек. Освен това приехме и е, резолюция по, за хомофобията и за Украина също бе прията декларация, чрез която потвърждаваме, че сме притеснени от съдебните е, действия, които са предприяти срещу Юлия Тимошенко. по точка разни мога да ви кажа, че господин Хосе Вера Лопес, който е, работи в областта на правата на човека на сред е, мигрантите в е, Мексико. Там положението е изключително сложно. Той и неговата организация и сродни организации, които се занимават с положението на мигрантите, наистина се нуждаят от огромна подкрепа от страна на парламента. Може би сте чули също така, че наградата Сахаров а която бе получена от е, турска писателка преди няколко години, е, сега отново е била осъдена от наказателния съд в Диарбекир. Това е станало миналата седмица по повдигнати обвинения срещу нея а, като в основата са девет речи, които тя е произнесла, включително такива Европейския парламент и тя е била обвинена, че поддържа тесни връзки с терористични организации. Това е обичайната формулировка в Турция на базата на която се преследват турските политици. Ние изпратихме протест и цинично казано, това е една обичайна процедура в Турция. И комисарите, върховният е, представител ще продължат да следят развитието по тази тема. И току-що разбрахме, че господин Шулц, председателя, ще пътува в Анкара през тази седмица и той отново ще повдигне въпроса, свързано с положението на този лауреат на наградата Сахаров. Това е от страна на председателя. И сега нека преминем към първата основна а, точка в дневния ред. Размяна на мнение относно положението на правата на човека в Северна Корея следим внимателно това чрез няколко заседания, които подкомисията е провеждала. И последният доклад, който бе представен пред специалния докладчик на ОНЕ за правата на човека в Корея от 21 февруари 2011 година, този доклад винаги се явява добра основа за дебати. Докладът на специалния докладчик подчертава необходимостта Демократична република Корея да гарантира закрила правата на човека чрез международни инструменти и по-конкретно, но не и само, това да включва свободата на движение, свободата на словото, и отмяната на а, смъртното наказание, мъченията. Всичко, тази информация може да я намерите в раздадените материали. И а, това е всъщност отправната а, точка. Имаме добро представяне на фактите и на правата на човека. Имаме и гости, които са тук, за да обсъдим заедно положението в страната. Понякога отправяме такива покани, защото това са хора, които имат експертни знания или пък защото са пътували често в тази страна. В някои случаи това са и хора с лични впечатления. Днес с нас е господин Теруаки Мазумото, който е тук до мен господин Масумато е японски гражданин. Той ще ни осведоми за положението на неговото семейство. Една много тъжна история, свързана с отвличането на неговата сестра от севернокорейски агенти. Това отвличане на японски граждани от Северна Корея – е тема, която е засегната в този специален доклад на ОНЕ. Освен това, сега накратко всъщност ще представя нашите гости. Господин Ким Таим, който е изпълнителен директор на НПО-то, което се нарича Освободете Съдържаните в ГУАК в Северна Корея. Той провежда една кампания за закриване на тези а, лагери в Северна Корея. Има поглед върху положението на задържаните в Корея. Освен това имаме и видеоматериали, но нека да видим как ще протече работата, дали оборудването ще заработи. С нас е и посланник Роберт Кинг, който е специален представител на САЩ е, по въпросите на правата на човека в Северна Корея. Посланник Кинг ще сподели с нас е, различни е, констатации. И господин Брам Брамце също с нас. Той е референт за Северна Корея в службата за външна дейност на Европейския съюз. Ще ни представи актуална информация, свързана с политическите отношения между ЕСЕ и Северна Корея. Не успяхме да осигурим колега, от службата за външна дейност, от дела за правата на човека, поради започващия диалог между Европейския съюз и Китай. Това не стана на настоящото заседание, но съм убедена, че той а, или някой друг ще присъства на следващите ни размени на мнение. Сега ще започнем с господин Масомото.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 aftermath of the Great East Japan. За помощта, искам да благодаря като японски гражданин да, за помощта, която ни оказахте миналата година по време на нашето бедствие. Искам да приветствам възможността да дам своите показания за ам, а, ужасите причинени а, от а, Северна Корея. В 76-та година дъщ... <clears throat> сестра ми беше отвлечена. Имаше много други семейства, като моето семейство. И ние създадохме комитет за жертвите на Северна Корея. А сега генералният секретар на това сдружение е да си върнем нашите близки от Северна Корея. Северна Корея изпрати шпиони, за да смени южнокорейската система към социализъм. И Северна Корея отвлече повече от 100 граждански граждани с цел да обучат шпиони, японски граждани и също така да предоставят възможност американци да а, избягат в Северна Корея. Ние знаем, че а, е, един гражданин на име Ким беше обучен на е, е, езико, премина езиково обучение. Имаме също така свидетелства от първо лице, че и Джими, и, и Мука, Шуичи работили, са работили като ам, преподаватели по японски език е, в е, Северна Корея. Едно от отвлечените лица, което се върна в е, Япония беше съпругата на един десертьор от американската армия Имаше едно лице от Тайланд, от Румъния, от Ливан. Те бяха. А, те сключиха брак с дезертьори от американската армия. Имаше много причини за отвличането, но в момента отвлечените работят в, в е, медицината, онези, които са завършили, например, химия, работят в сферата на производството на оръжие. Имаше 129 южнокорейски граждани, които са били отвлечени по време на Корейската война. Сега в момента техния брой е около 500. Знаем също така, че има четирима граждани на Ливан, отвлечени от е, севернокорейците, един от Румъния. Предполага се, че четири души са отвлечени от Малайзия, един от е, Сингапур, трима от Франция, трима от Италия, един от Холандия и един от Грузия. Знае се също така, че Севернокорейското правителство е призовано да даде отговор чрез своето правителство. Поведението им по отношение на други правителства е едно и също. Като отвличат невинни граждани, които не са ангажирани в никаква политическа дейност, Северна Корея вреди не само на жертвите, но и на техните семейства и на техните страни. Тази седмица получихме информация за един млад американец, който е изчезнал в, в през август 2004 година. Нейните братя неговите братя дойдоха при нас и ни казаха, че неговото изчезване също така е много съмнително. Посетих Южна Корея, Тайланд, Макао и Румъния и се срещнах с семействата на отвлечените и ние споделихме мъката си както и увереността си, решителността си да си върнем нашите близки. Освен Япония обаче, в тези, тези семейства нямат организирана структура в своите страни, е, от които да очакват помощ. И аз е, извисявам глас от името на всички отвлечени не само японските граждани. Ние сме решени да работим заедно с семейството на отвлечените от Северна Корея. За тази цел преди три години създадохме Международния съюз по проблемите на отвличането, като целта ни е да освободим всички отвлечени от Северна Корея и работим за да се чуят гласовете ни на международно равнище. Нашата цел е да спасим всички жертви, отвлечени от Северна Корея и за онова, което е необходимо, за да помогнем в сътрудничеството с европейските правителства и ние се надяваме, че ще можем да разчитаме на вас. Благодаря за подробностите, които споделихте с нас, за отвлечените. Благодаря също така за това, че се опитахте да говорите на английски. Искам да ви кажа, че по-късно можете да използвате и английски, и японски, ако искате, защото сме осигурили преводачи. Сега ще има едно видеоизявление от доктор Укил Ан. Той е економист с социалистически идеи, живее в Германия. Властите от Северна Корея се обръщат с покана към него е, да живее в страната, но когато отива на място, реалността не отговаря на очакванията му. Затова той бяга от Северна Корея, но дъщеря му, извинете, жена му и дъщерите му остават в Северна Корея и са задържани в лагер. Господин Онил, Окил, се опитва да се върне при семейството си, няма контакти обаче с тях, дори не знае дали семейството живо. Сега ще видим дали може да бъде пуснат записа. Унези, които не говорят корейски, има надписи на английски.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 되는데 미륵이란 해줬으면 좋겠습니다. And I shall sleep in peace until you come to me. So, thank you for this. Благодаря ви за видеоизявлението. Получихме информация, че 8 май положението на госпожа по положението на госпожа Шина е изпратено едно писмо до ООН, като се казва, че госпожа Шина е починала от хепатит и двете дъщери не смятат господин Оес за свой баща, тъй като е изоставил семейството си. Сега и ние, и ОНЕ ще изискаме повече информация за тази смърт, защото трябва да се получи обяснение за нея. Подготвяйки се за изслушването, поискахме да се споделят лични впечатления и преживявания. Трудно е да се поканят организации, които работят като правозащитници в Северна Корея, тъй като те нямат право да посещават други държави. Продължаваме с изслушвания на лични преживявания. Сега господин Ким Тай Чин ще говори. Той е бил в трудов лагер в Северна Корея.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 Много благодаря на подкомисията за правата на човека за това, че ще ме изслуша днес за нарушение правата на човека в Северна Корея. Казвам се Ким Тайджин, избягах от Северна Корея 86-та година и след това бях репатриран принудително в Корея през 87-ма и бях изпратен в трудов лагер без съд. След дълги разпити бях

그러자 수용소 관리는 나를 발로 차서 사나리로 굴러뜨렸으며 나는 수용소에 분주소에 굴려가 참나무로 이제 심하게 맞고 결국을 실신하고 말았습니다. All of the detainees of всички задържани е, бяха принудени да работят и мъже, и жени, и възрастни, дори болните трябваше да работят. Ако не изпълниш плана си за деня, тогава е, може да намалят порциона ти или да те бият. Трябваше след дните да нося почва от планината. Не можех да се държа на краката си, защото бях недохранен е, и съответно не можех да работя добре. Един от служителите ме изрита, аз съм се изтъркулих надолу по планината, след това ме взеха а, надзирателите и ме пребиха а, до безсъзнание.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 носех тежести и затова не можах да поздравя един от надзирателите. Той ме извика и ме бутна на земята, защото не съм му се поклонил. Той и 7-8 от неговите колеги ми използваха като чучело за тренировка за бой. Така ужасяващо, толкова ужасяващо беше боя че е, просто не, не е сравним с обикновен бой. След това той ме, е, ми сложи белезници и е, започна да ме е, загрява, да, трябваше да седна върху въгледи, въглени задните ми части изгоряха и почти месец не можех да седя или да лежа и трудно ми беше дори изобщо да нося панталони. Болката беше ужасяваща. Освен това, по това време трябваше да построя една стена, която да е бронебойна и независимо, че бях, имах изгаряния, трябваше да продължа да работя. 활용할 때는 말을 하지 못하게끔 자가를 입에다 물리고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 затворника, който ще бъде убит, да говори против режима, в устата му се слага огромна скала или камък. След това се прострелва три пъти в главата, в гърдите и в стомаха, което е, води до изливане на течности от тялото. 아, 수용소에서는 이제 그 음식물 공급 상태가 매우 이제 열악하기 때문에 사람들이 그 개구리라든가 지뱀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 мерки а, месо не се предоставя, затворниците ядат дори плъхове. Затворниците постоянно са на ръба на абсолютно, абсолютен глад. Те ядат всичко и растения, и трева, и кора, и зми, и плъхове. Ял съм също така храната на кучетата пазачи, което е унизително, но нямах избор. When I was detained in your... Когато бях в затвора, извинете, лагера за политически сътворници Йодук, видях Шин Сукя и нейните дъщери, които видяхте на видеото. Това е семейството на доктора. Нея наричаха Содокчи, което означава, че е живяла в Западна Германия преди да бъде арестувана.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 на който аз съм председател, всички се опитват да оказват натиск за освобождаването на Шин Сукия и нейните дъщери. Оказваме натиск посредством Обединените нации. Затова на 27 април се получи официален отговор в ООН, работната група за произволното задържане. Официалното обявления отзобщо за нея и дъщерите и са много редки в Северна Корея, което винаги е твърдява, че не ги е задържала никога. Трудно е обаче да повярваме в отговора, който се казваше, че е починала Шинсукя, двете дъщери не са задържани или не са обект на произволно задържане, тъй като не се дават никакви доказателства. Затова натиска трябва да продължи, за да имаме отговорен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

Признато от то неофициално, че Шин Суке и нейните дъщери са задържани в Северна Корея от 87 на сетна. ООН иска незабавното освобождаване на семейството на доктор Окил Нам, съответно и компенсации. Смятам, че наистина ще получим добър резултат, ако Европейски съюз продължи да оказва натиск върху Северна Корея с, с своите работни групи. Благодаря ви. Thank you, Mr. Kim tai благодаря, господин Ким Тайчин. Изключително трудно е да преживее човек това, което вие сте преживяли. Унизителното отношение, затвора. Благодаря ви, че споделихте своите преживявания с нас. Сега ще дам думата на посланник Кинг, специален пратеник на ОНЕ по въпросите на правата на човека в Северна Корея като знаем какво е положението там и поради това, че нямаме достъп до страната за да направим собствено разследване, ще бъде изключително интересно да чуем от вас какви са вашите констатации във връзка с правата на човека. Благодаря, госпожо председател. Много уважаеми представители на подкомисията за правата на човека. За мен е удоволствие да се обърна към вас с едно изложение за положението с правата на човека в Народна демократична република Северна Корея. САЩ заедно с Европейския съюз сме сериозно притеснени от положението на народа на Северна Корея. Важно е да открием начини да бъде подобрено положението им по отношение на закрилата правата на човека. На първо място искам да благодаря за важната роля, която игра Европейския съюз в Общото събрание на ОНЕ и съвета по правата на човека в е, Женева. Важни резолюции са прияти благодарение на това. САЩ работи в тясно сътрудничество с вашите дипломати на международните форуми и споделяме загрижеността си за правата на човека. През март е, в Женева докладвах за това и също така по време на заседанието на Общото събрание на ОНЕ в Нью Йорк. И мисля, че трябва да отдадем дължимото на всичко това, което вие правите и Европейския съюз в цялост. Положението с правата на човека в Северна Корея е ужасяващо. Миналия четвъртък излезе специалния доклад, в който се отбелязва, че беженците от Корея съобщават за отвличания, произвол при задържането, мъчения на задържаните лица. Съдебната система не е независима, няма справедливи процеси. Севернокорейското правителство контролира всички аспекти от живота на своите граждани. Няма свобода на словото, разповеданията, сдружаването. Напрекъснато постъпват доклади за ограничаването на свободата на движението и а, принудителен труд. Това, което чухме току-що, също така това, което ни каза господин Масомато, потвърждава, че биват отличани и чужди граждани. Госпожо председател, искам да се спра на два основни въпроса, свързани с положението на правата на човека в Северна Корея и те са особено значими днес. Първо, лагерите за политическите затворници. Днес чухме показания, които доказват това озрешаващо положение. До 200 000 севернокорейци корейци са затворени в една огромна мрежа от такива лагери. Те живеят при условия, които застрашават живота им и са изключително сурови. Напоследък се случиха няколко неща, които привлякоха вниманието към тази мрежа от лагери. Преди няколко седмици известен американски журналист Блейн Харден публикува бягство от лагер номер 14, което се основава на интервюта с Шин Дон Хик, който успял да избяга от един от най-строго охраняваните затвори в Северна Корея. Той се появява в този материал и споделя преживяваните си. Книгата сега е преведена вече на няколко езика и има и издания на холандски. Госп... Констанс Белдер току-що ми обръща внимание на това. Книгата привлече много внимание в света към състоянието на тези затворнически лагери. Преди две седмици Комисията за правата на човека в Северна Корея издаде второ издание на едно проучване на Дейвид Хок, който е написал книга, наречена Скрития ГУАК. Тя съдържа интервюта с бежанци, избягали от тези е, лагери. Също така има и указания къде точно се намират е, този вид е, лагери. Специалният докладчик на ООН е, публикува доклада си миналия октомври а, и той привлече специално внимание към тези а, лагери. Преди няколко седмици комисията на Южна Корея за правата на човека също излезе с а, един много обстоен доклад за лагерите. За съжаление, правителството на Северна Корея продължава да задържа цели семейства, включително и децата, дори и само един член от семейството да е бил обвинен в престъпление. Понякога тези колективни задържания включват цели три поколения. информацията, която постъпва, сочи, че на границата са издадени заповеди да бъде застрелян всеки, който се опита да избяга. Все повече внимание се обръща на бруталните действия в тези лагери и се надявам, че в бъдеще ще продължи да се оказва натиск и в крайна сметка те да бъдат закрити. Втория важен въпрос, който според мен си струва да бъде споменат е информация за това какъв е информационният поток към и извън Северна Корея. Това е едно от най-затворените общества в света. Има доста слаби признаци за това, че нещата започват да се променят. Прави се един а, преглед, а, спонсориран от Държавния департамент на САЩ, за впечатленията на успелите да избягат. Всъщност няма никакъв достъп до интернет в а, Северна Корея. Незаконно е да притежавате а, или да имате радио или телевизор. И единствените телевизионни канали а, са тези, които са одобрени от официалните власти. Проучването, което бе възложено от Държавния департамент обаче, сочи, че нещата започват да се променят. 20 до 30% от тези, които са били запитани, слушат радиопредавания а, чуждестранни дивидита също започват да се появяват. А, почти половината, които бяха запитани, са виждали такива дивидита. Възможно е да има и покритие за мобифони, въпреки че е много ограничено. Много тясно се следи от властито, властите. Изключително трудно е да постъпват обаждания от чужбина. Има над 1 милион потребители на мобилни телефони в Северна Корея, което е означава напредък, но не много голям. В Северна Корея има 0,4 моби фона на човек, в Южна Корея 1,3. Но така или иначе има признаци, че информация постъпва в Северна Корея и все повече информация пък постъпва е, за това какво се случва там. Все повече информация навлиза в Северна Корея, хората в страната все повече ще научават как живеят хората другаде. Ние продължаваме със своите усилия да предоставяме точна информация и много се надявам, че нещата в Северна Корея наистина ще се променят. Сериозно сме загрижени за правата на човека в Северна Корея и благосъстоянието на хората там. Нашата страна е основана на принципите за правата на а, човека и те се явяват е, основен градивен елемент на това, което ние сме в САЩ. Това са ценности, които споделяме с Европейския съюз и своите съюзници и се надявам, че всички сме на едно мнение, когато казваме, че правата на човека в Северна Корея трябва да бъдат е, спазване, за да могат те да участват пълноценно в действията на международната общност и очаквам в бъдеще да продължим да работим заедно с Европейския съюз по линия на всички тези а, тревожни въпроси. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Както казахте, вие има някои леки промени или признаци на промени, които са положителни. Вие казвате, че може би има 130 хиляди души, които са политически затворници. А сега искам да дам думата на господин Брам Бранс, референт за Северна Корея, който се надяваме, че ще ни даде информация за политическите отношения между Европейския съюз и Северна Корея. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията на Корейския полуостров е източник на много за голяма загриженост от различен вид за международната общност. Повечето от проблемите са взаимосвързани и заслужават много голямо внимание от страна на Европейския съюз. Позволете ми да, споделя, да спомена само три най-важни сфери за Европейския съюз. Североизточна Азия е много важен економически район. Там са заложени много големи европейски интереси. Следователно, а, Северна Корея е нещо като дамоклев меч на този регион и дестабилизира важни пазари за Европейския съюз, например в Китай, Япония, Север... Южна Корея, извинете. Освен това, вътрешните корейски напрежения биха могли да доведат между доведат до открито съперничество между Европейския съюз и Китай. Втората сфера е свързана с ядрения проблем. Зачитането на договора за неразпространение на ядрено оръжие е един от приоритетите на външната политика на Европейския съюз. Северна Корея е единствената държава, която се е оттеглила от а, този договор. На а, трето място а, насърчаване и подобряването на правата на човека и хуманитарните условия на живот са много важни аспекти на външната политика на Европейския съюз. Положението в Северна Корея е сред най-лошите в света и по двата показателя. Как се превежда това на езика на политиката? Първо, в сферата на сигурността Европейския съюз не възнамерява да изиграе, да, да свири първа цигулка в тази сфера тъй като а, съседните страни имат по-големи интереси в сферата на сигурността. Европейския съюз ще помага на партньорите. Ние не участваме в шестранните договори и преговори, но Европейския съюз подпомага процеса не само като който осигурява политическа подкрепа, но когато е необходимо и, и финансова подкрепа. По отношение на договора за неразпространение на а, ядрено оръжие, Северна Корея е с непоследователна позиция, след като се отегли от договора в 2003 година. За Европейския съюз няма доказателства, че условията, които се изискват за такова оттегляне, са били спазени. Следователно Европейския съюз смята, че договора все още е в сила за Северна Корея, оттам и задължението да не придобива ядрено оръжие. Двата ядрени теста, които бяха проведени от Северна Корея в 2006 и в 2009 година, са явно нарушаване на международните задължения, поети от Северна Корея. Следователно, вероятно няма да се изненадате, че Европейския съюз прилага стриктно резолюция 1718 и 1784 на ООН с съответните санкции след двата ядрени опита и са, сме предприели мерки, отиващи отвъд тези две рестриктивни мерки на ООН. По а, правозащитните въпроси, Европейския съюз е силно загрижен от продължаващото системно, широко разпространено нарушаване на политическите, економическите, социалните и културните права в Северна Корея. Европейския съюз открито заклейми това положение в контекста на всеки кръг на двустранните политически диалози между Европейския съюз и и Северна Корея, които се провеждат един път годишно след 1998 година, насам както каза и посланник Кинг. Започнахме действия в ООН в 2003 година в Комитета по правата на човека и от тогава сме внасили резолюции всяка година в Общото събрание на ООН както и в съвета по правата на човека на ООН. И както каза посланник Кинг, резолюциите се подкрепят с все по-голям брой положително гласували държави и резолюцията на Общото събрание на ООН беше приета с 112 гласа за. ООН е също така е загрижена за принудителното репатриране на кандидати за обежище от Северна Корея, тъй като тези севернокорейски граждани са застрашени от мъчения. Това е много тежък проблем и за Китай от гледна точка на двустранния диалог. Както казахте, госпожо председател, днес се провежда заседание на двустранния комитет с Китай. Но отношенията на Европейския съюз с Северна Корея не са само критични има и един значителен елемент на ангажираност. Е, тези отношения започнаха е, в средата на 90-те години с предоставяне на помощ под формата на храна, тогава, когато хиляди севернокорейци гладуваха е, това беше направено от звената на комисията, занимаваща се с, подпомагане при бедствия. След 2007 година помощта е, се пренасочи е, към свързването на помощта с рехабилитиране, с възстановяване и развитие като по този начин се развива един нов инструмент за сътрудничество, предоставяме помощ в сферата на сигурността, на прехраната, водата, санитарните мерки. Това е разширена хуманитарна помощ, но не още а, помощ за развитие. Също така сме готови да предоставяме хуманитарна помощ, ако и когато това е необходимо. В 2011 година ситуацията с храната, с, с, с снабдяването с храна беше много тежка и Европейския съюз реши да предостави помощ, храна в размер на 10 милиона евро с много стриктно наблюдение на разпределенето, по-стрикно от друг път. 200 000 евро бяха предоставени на жертвите от наводненията. И в заключение, нашата политика към Северна Корея е една дългосрочна политика на критично ангажиране. И проблемите, свързани с правата на човека, са много важен елемент на тази политика. Благодаря, господин Бран. Сега искам да дам думата на депутатите да зададат въпроси. Ричард Хауейд. Благодаря. Ние бяхме разстроени от начина по който режима в Северна Корея третира правозащитници. Особено ни развълнува това, което казаха двамата колеги, които са тук сред нас. На посланник Кинг имам въпрос, който а, ние сме говорили в Женева за Бирма и Северна Корея. Постигна се напредък по отношение на Бирма. И просто се питам, какъв е опита на послани Кинг във връзка с развитието на диалог с Северна Корея в сравнение, например, с развитието на отношенията с Бирма. Това ще ми бъде интересно. И а, за колегата от външната служба, аз му благодаря за това, което каза. Хуманитарните въпроси са много важни, но вие не говорихте с, за правозащитните въпроси. А, аз не ви чух да говорите по този въпрос, за това се питам каква е стратегията на външната служба на Европейския съюз във връзка с, с жертвите правозащитници. Ще ви бъда благодарен да ни кажете нещо по този въпрос. Естествено, вие разбирате, че една а, голяма китайска делегация ще започне а, среща тук в парламента с, с представители на Европейския съюз. Може би, А, може би някои от изказалите се биха коментирали възможността някой друг иска ли думата? I have a question also to... Аз имам въпрос към господин Брамц. Изслушахме различните истории. Доктор О и неговото семейство. Когато сте били част от делегация на ЕС на Корейския полуостров, говорили ли сте по този въпрос, задавали ли сте въпроси? Искали ли сте достъп до някой от затворите? Sorry, it was, I was, uh, I got the wrong information. I was... Получила съм погрешна информация. Исках да попитам дали има европейска делегация на Корейския полуостров сега, но явно не сме се разбрали, защото отговор беше да, но това е делегация с, делегацията с Северна Корея, така че нещата са различни. Е, независимо от това, когато сте имали възможност да обсъждате с политици от Северна Корея, говорили сте за семейството на доктора. King, like Господин Кинг, ако искате, до посланик да започнете вие. Благодаря. Благодаря ви, господин Хауит, за въпроса. Диалогът с Северна Корея е труден. Корейците до известна степен са част от а, общия преглед, но само до някъде. Нямаме безпокойство, обаче казвате, няма най-общо и впечатление какво се случва това. Въпросът е, че има някакво желание изобщо за общуване с общността, защото това легитимира е, правата на човека като тема, която може да се повдига. И освен това показва, че предисторията за защитата правата на човека дава и легитимност на една държава. Т.е. ако имате една история на зачитане на човешките права, към вас ще се отнасят по определен начин. Когато бях в Пхенян, преди година точно, до известна степен успях да говоря по тези въпроси с корейците. Най-вече, разбира се, говорихме за хуманитарната помощ, продоволствен тип за Северна Корея. Голямата част от разговорите беше за това, но така на няколко пъти повдигнах въпросите, свързани с защитата правата на човека, с Ким Ге Гуан, който беше заместник външен министр и който пряко участваше в преговорите с САЩ. Говорил съм и с други а, старши служители на Външното министерство на страната. Тоест, заявих, че тази тема ни интересува, че искаме да се говори за защитата правата на човека. Техният отговор беше до известна степен положителен и може би се дължи на дипломатическите ми умения. А, не зная, но по-вероятно е точно в този момент те да са искали да работят с нас. И ако ние задаваме такава тема права на човека, то тогава те, разбира се, са отзивчиви. Проведохме разговори, и там, и след това в Нью Йорк. Е, обсъждахме американски от е, корейски происход, които имат свои семейства в Северна Корея, искат да се виждат с тях. Така че повдигнахме тези въпроси и други въпроси за правата на човека, но няма официален формален диалог по въпроса. Надявам се, ако положението се подобри, да има възможност за такъв формален диалог е, по въпроса, както имаме такъв ние с Китай, пък и вие с Китай. Това обаче, което като че ли не ме прави голям оптимист, е, че Мазуки Дарусман, един индонезиец, е определен като специален рапорт, докладчик на ООН по правата на човека и той вече две години се опитва да получи достъп до Северна Корея и винаги му се отказва такъв. Трябва да продължаваме да настояваме а, за достъп. Надявам се това да е така. И ако отношенията между Северна Корея и САЩ се подобрят, се надявам наистина да успеем да включим и правата на човека в нашите разговори. Благодаря за въпроса. Благодаря, господин Брант. Имате думата. Бран, извинете. И аз ви благодаря. Както споменахте встъпителните си думи, вие сте поканили конкретно лице, което се занимава с правата на човека. Аз трябваше да говоря за политическите отношения. Независимо обаче от това, бих могъл да засегна някои въпроси за стратегията на ЕС по отношение правата на човека в Северна Корея. Необходими са двама души винаги, каквото и да се случва и каквото и да искаме, може да си го искаме, но ако другата страна не иска да участва в нищо с нас, то тогава нищо не може да се получи. Надявахме се в правозащитната сфера да постигнем успех по конкретни въпроси. Един министър-председател на Швеция се срещна с тройката в Пхенян през 2001. Става дума за господин Першон. това беше политически диалог между Европейски съюз и Северна Корея. Той е годишен, ежегоден. Тогава искахме да убедим Северна Корея да започне двустранен диалог с нас по тези въпроси. Започна подготовка, за да бъде наистина сериозен диалогът. Много неща бяха написани, започнаха предварителни посещения в конкретни райони и имахме впечатление, че, че Корея съвсем сериозно и искрено ще води диалог по въпроса с ЕС. Но всяко нещо има своя цена. Посланник Кинг постоянно хваляше Европейския съюз за работата в ООН през 2003 година Европейския съюз за първи път започна разработката на една резолюция, която заклемява защита правата на човека в Северна Корея. Резултата беше, че севернокорейците ни казаха до тук бяхме. Няма повече да има двустранен диалог с вас. Ние бяхме открити, имахме желание да говорим с вас. Вие а, ни забихте нож в гърба Посрамихте ни, не зачитате нашия суверенитет. За нас това е враждебен акт срещу а, страната ни. В политическия диалог след 2003 година сме повдигали въпроса и госпожо председател, това е част от отговора на вашия въпрос. Разбира се, че се опитваме всеки път, когато има диалог, се опитваме да говорим за правата на човека. Но Отговорът е същия. Това е, няма да говорим. Вие спрете с вашите инициативи в контекста на ООН, защото вие ни забихте нож гърба и чак когато ги спрете, тогава ние можем да започнем с вас отново един двустранен диалог. Да кажем, че тези многостранни действия са различни, те не са двустранни. Това не помага обаче на политиката. Има пълна липса на гъвкавост. Те казват, ние няма да говорим с вас за права на човека, докато вие подемате инициативи в ООН. Когато обаче човек започне нещо в ООН, то не може да бъде спряно, защото тогава ще изпрати един сигнал, който нямаме желание да изпращаме. Така че положението е, е малко в на улица. Опитваме от тук от там. До известна степен има сътрудничество в а, сферата на работа с а, деца с увреждания в Пхенян. Финансирахме някои институции. Много малки са тези дейности, които успяваме да проведем, но ако другата страна не иска, да говори с вас, вие каквито и прекрасни намерения да имате, няма да успеете да получите много. Благодаря ви, госпожо. Благодаря, господин Бранц. Някой друг иска ли да се изкаже? Не, не. От това заседание, пък и от други разбирам, че Има много промени в Северна Корея, не само промяна в ръководството на страната. Трябва да видим докъде ще се стигне. Надяваме се, както казахте, послани Кинг, че ще има малки промени, че ще има по-голяма информираност, защото, доколкото разбираме, много трудно за всички, не само у нези, които са в лагери, изобщо да научат нещо за света, отвъд страната им. А изобщо не може да се говори за това да участваш е, в политиката по някакъв начин, за да има промяна. От името на нашата комисия ние ще продължаваме с работата си в ООН. Всяка есен сме ние там, пред Общото събрание. Постоянно подчертаваме, че трябва резолюция по този въпрос. Както казах в началото, имаше една резолюция по спешност за севернокорейските беженци в Китай и тяхното положение. Надявам се тази седмица част от дебатите наистина да доведат до резултати, за да получим разбиране от страна китайското правителство за този проблем. Опитваме се да направим всичко По правилник нашата комисия може да кани и посланици, ако имат желание да се изкажат. Информирахме посолствата в Брюксел, посолството на Северна Корея в Брюксел и други, но нямаше отговор. Извинете, обърках се. Южна Корея. Извинете, Южна Корея, ако искате да вземете думата, ще ви я дадем. Но можете да говорите само 3 минути. Знае, че и японския посланник е тук. Казахте, че не искате да вземете думата, така че, господин посланник, вие имате думата. Thank you. Uh, thank you, Madam Chair, for giving... Благодаря, че ми давате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати и членове на тази подкомисия за правата на човек. Първо искам да изразя високото си уважение към вашата комисия за това, че организира днешната сесия за положението на правата на човека в Северна Корея. Благодарен съм на всички участници и особено на онези, които лично са се изправили с голяма храброст срещу течението и са се посветили на правозащитна дейност и хуманитарна дейност в Северна Корея, особено господин Ким Тай Джин и господин Мацумото от Япония. Също така искам да благодаря и на специалния пратик на САЩ, посланник Кинг и евродепутатите за тяхното участие. Това е първото събитие, организирано от ЕС за мен от пристигането ми в Брюксел, което бе преди 5 дни. Така че съм доста нов в Брюксел, но много се радвам, че точно това е първото официално събитие, в което участвам, защото то е много важно и хуманитарно по характер. Също така изслушахме сърцераздирателни истории за личните преживявания и съдбата на господин Мацамото, Ким Тайджинг, както и видеопосланието на Таки Огилам. Както посочи посланник Кинг, Северна Корея си остава една от страните, където положението на правата на човека е най-лошо и корейското правителство наистина се притеснява от влушаващите се условия за гражданите в тази страна. Постоянно се чуват истории за влушаващите се положение в, в Северна Корея, както и за жестоки наказания на репатрирани бежанци. Севернокорейския режим и използва лагери и принудителен труд като част от политическата си машина. Съвсем накратко искам да говоря за тактал Гилам, тъй като посредством видеопосланието си а, ние изслушахме неговия, неговата съдба. Смятаме, че севернокорейското правителство трябва да докаже къде и как съпругата му Синчукя е починала в Северна Корея, както по какъв начин и членовете на семейството трябва да бъдат освободени незабавно. За това корейското правителство ще работи в тясно сътрудничество с Европейския съюз и САЩ и други наши самишленици, както и международни организации, като ООН. Много сме обезпокоени от това, че Северна Корея разходва много средства за ядрени оръжия, а в същото време нарушава правата на човека и благополучието на гражданите, като например недостъка на храни в страната. За нас защита правата на човека ще бъде основен приоритет в отношенията ни с Северна Корея. Затова много се радваме на това, което чухме от партньорите ни от САЩ и Европейския съюз, като кампании, консултации с а, наши служители. И накрая искам отново да изразя съчувствие и солидарност на всички участници, които полагат усилия за защита на свободата и правата на човека в Северна Корея. You, Благодаря, господин посланник, за вашето изказване. Искам да попитам сега господин Мацумото или господин Ким Тайчин. Дали желаят да вземат думата? Не сте задължени, но ако желаете, ви каня да вземете думата. Северно-корейските власти уведомиха, че семействата на много от отвлечените са починали, но Севернокорейското правителство винаги ги ни е лъгало и информацията, че семейството е починало, се оказва фалшива в много случаи. По тази причина ще се постараем да си върнем семейството в Япония. Има едно семейство в Северна Корея, семейство Ким. И те създават една Северна Корея, в която правата на човека се погазват. И ние в Япония не признаваме Северна Корея като държава и затова е необходимо да работим заедно в ООН, да бъде подобрено положението с защитата на правата на човека в Северна Корея. Господин Чен, заповядайте. 북한의 상황은 사실은 매우 어려운데 그 이유가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 и въпреки, че Ким Чен Ун може да предприеме действия, които дори не можем да си въобразим, може би няма да посмее все пак да го направи, тъй като международната общност оказва натиск върху него. Вие 북한은 우리의 말을 듣으려고 하지도 않고 혹 들었더라도 답변을 안 한다. 너무 머리가 아프다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. I have been... Бил съм в различни европейски страни, за да давам показания и всички ми казват, че Северна Корея няма желание да изслушва, нито пък да предоставя отговори на зададените въпроси. However, I think a little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 Но независимо от е, това по каква линия се срещат Европейския съюз и ООН е с Северна Корея, те би трябвало непрекъснато да настояват е, за спазване правата на човека и може би най-после един ден ще се вслушат. 북한의 어떤 사람들을 만났을 때마다 그들에게 일부러 찾아가서라도 북한의 인권 상황에 대해서 이야기를 хамион, 그 사람들은 좀 두려워할 것이고 우리들이 걱정하는 부분들을 개선시켜 나가는 그런 모습을 보이는 척이라도 할 것입니다. 그것이 시작점이 될 것입니다. So, uh, whenever и когато имате възможност да се срещате с севернокорейските власти, би трябвало да заемете активна позиция, да говорите за нарушаването на правата на човека в Северна Корея. Все едно, а, кога е станало това, къде, и защо. Говорете за тази тема и може би те поне ще се преструват, че положението се подобрява. Again, Благодаря на всички вас, че дойдохте тук да изслушате нашите разходи, разкази. И наш ред е да ви благодарим, че дойдохте тук за този разговор – Изключително трудно е да бъде постигнат напредък, но ние ще продължаваме да полагаме усилия. И сега Минаваме на следващата тема и ще помоля госпожа Срифлер да дойде тук на, да заеме своето място на президиума. I think now we are all set. Мисля, че сме готови и можем да се съсредоточим върху една доста по-различна тема, а именно размяна на мнение относно спазването на правата на човека при природни бедствия ще изслушаме какви са резултатите от едно проучване, което е възложено на професор Фишер от Европейския университетски център за правата на човека и демократизацията, намиращ се в Венеция, Италия. Ще се съсредоточим върху положението в Хаити след земетресението. До професор Фишер е господин Пьер Есперонс, който е директор на Центъра за закрила в Хаити и също така ще чуем генерална дирекция ЕКО, Те ще споделят е, каква е тяхната позиция и искам да попитам кой ще започне дебата. Merci beaucoup. Je ne savais pas que j'allais commencer. Du coup, j'ai un bonbon qui n'est pas terminé. Благодаря. Още да един бомбан, но всичко ще наред след малко. Да, благодаря на всички за това, че сте тук. Благодаря и на господин Сперанс и на господин Фишер. Аз имах възможност да се срещна с тях и с които а, прекарахме много добре в а, Пълш а, с, с в Болония и, и прекарахме много добре с техните студенти. И сега накратко, катастрофата от хуманитарен характер се отчита от гледна точка на солидарността на организирането на спешната помощ и на оперативния подход, който доминираше и всичко, което е необходимо за предоставяне на конкретна помощ на жертвите. Особено акцент се постави на организацията или по-скоро на последващата дезорганизация, също така бяхме свидетели на дерамите, особено от 2010 година, земетресението в Хаити и как се вграждат правата на човека в механизмите на човешкото общуване. Призовава се международната общност да продължава да гарантира координирана помощ на населението. Също така се подчертава, че важната резолюция от страна на европейската е, и международната общност е насочена за защита, за защита на правата на човека, но в Хаити това е защита на децата от експлоатация, както и закрила на жените. Самия факт, че правата на човека е част от отговорите, които се изискват за, а, в тази критична ситуация. Подхода не се основава изцяло на правата на човека, но необходимо е да се знае как най-ефикасно да се приложат тези права на човека на място и Европейския съюз, който е най-големия донор в света, има много важна роля. Генералната дирекция ЕКО също така играе много важна роля с партньорите, които предоставят хуманитарна помощ правата на човека и хуманитарната помощ се разглеждат понякога като два приоритета, които понякога са в конкуренция. Всъщност те са много тясно взаимосвързани. Трябва да се посочи, че в хуманитарни кризи правата на човека, правата на населението са застрашени. Аз имам предвид липсата на сигурност вътре в лагерите, които се изграждат за жертвите на земетресенията или за разместените лица правата на жените особено са силно засегнати. Всичко това е ам, резултат от а, факта, че в тези провизорни лагери няма осветление, има общи туалетни, в а, хуманитарна криза всичко е спешно, всичко е приоритетно, въпреки всичко трябва да се а, обърне внимание на агресивността, на, на е, жертвите, на насилие. Така че всичко това трябва да се вземе предвид за да може то да остане като грешка в миналото. Трябва да се реши проблема със сигурността, особено за, за децата и за а, жените. Благодаря ви. А, съжалявам, че ви накарах да се изкажете, докато дъвчехте бомбон, но се радвам, че го направихте, защото не сте само заместник председател на Комисията по развитие, но се занимавате и с хуманитарна помощ, така че вашето изказване беше много добро като първоначално изказване. А сега от професор Фишер за констатациите и предполагам, че всъщност имате, един, имате доклад в вашите папки. Професор Фишер. Благодаря ви много. Най-напред благодаря, че ме поканихте да представя доклада и някои от констатациите в него. Удоволствие да бъда не само тук, но и да наблюдавам а, усърдието, което полагате. Тук с Мишел обсъждахме някои от а, събитията. Това представяне на резултати пред подкомисията ще ни даде възможността да обсъдим един от изключително важните въпроси, а именно връзката между правата на човека и развитието. Проучването представлява един скромен обзор. То не е обстойно проучване, базиращо се на наблюдение на терен – Представа се какво прави частично Европейския съюз и желанието ни е било да представим а, някои предложения и препоръки. Ще започна като очертая два въпроса, които според мен са изключително важни в темата за правата на човека и природните бедствия. Следва да отчетем сложността на темата, защото тя включва принципите на действие и предоставянето на хуманитарна помощ, но обхваща както тези действия, но също така и налагането на наказания на извършители на престъпни деяния включени са много заинтересовани лица. Страните, които са пострадали от бедствият, страните, които му казват помощ, международните организации и а, организации, които участват в тези усилия. И в самото начало искам да подчертая, става дума и за жертвите, за пострадалите, които често биват забравени. Така че въпросът е изключително сложен. И понякога пропускаме много неща. В някои комисии се действа по някои линии, по други линии действат други организации и след възникването на такова бедствие въпросите за правата на човека стават все по-важни. Според мен сме изправени пред нови предизвикателства на фона на случващото се в Окушима. След като излязоха резултатите за някои от последиците през изминалите десетилетия, ако обърнем поглед към дългосрочните последици, имаме предвид Фукушима, то тогава виждаме, че става дума, че имаме лавинообразен ефект. Това е един нов поглед а, към последиците от бедствията и как те засягат цивилното население – и за сега, с изключение на Банкок и Нови Орлеан, разбира се, но за сега не сме били свидетели на последиците в един огромен град. Това бяха моите уводни думи. Сега нека обърнем поглед към трите раздела на доклада. На първо място имаме установяване на проблемите с правата на човека на фона на някое бедствие. Ще очертая някои от тези въпроси. На второ място ще очертая практиката. В доклада имаме и документация от заседанията на тази подкомисия и освен това съм се опитал да посоча кои са някои от пропуските. И на трето място искам да споделя възможни действия, които под тази подкомисия може да предприеме, както и Европейския съюз. Сега ще направя преглед на документа, с който разполагате, като обърна внимание на някои от неговите елементи. И вие и аз разполагаме с текста. В началото ще кажа, че дългосрочните последици от бедствията – сега вече виждаме, са от огромно значение. Обсъждахме Северна Корея, чухме представителя на Европейската служба за външна дейност. Е, беше споделена тази връзка между хуманитарната помощ и развитието. Ако погледнем а, картата, която е представена, но тя е при мен на друга страница, така че това може да е подвеждащо, но ако погледнете тази карта, ще видите някои числа там. И ще видите данни за наводнения, за земетресения. Виждате, че брой на жертвите е огромен. Много са хората, които са пострадали от тези бедствия и то в дългосрочен план. Ето това е един от решаващите въпроси а, и във връзка с Фукушима. А, ако засегнем въпроса за изменението на климата, тема, която се обсъжда днес в Европейския парламент, то тогава ще си дадем сметка, че се добавя едно ново измерение за последиците от бедствията. И аз съм допълнил тук един друг въпрос, който отива далеч отвъд технологичните аварии които са резултат от природно бедствие. Това се случи в а, залива, а, когато имаше авария на петло, петролна платформа. А, имаме разлив на петрол не само в океана, но последиците са и за рибите, и за растенията. А тази тема ние не сме я обсъждали. Така че технологичните аварии влияят и на околната среда. Ето това е пак измерение на природно бедствие. Ако се вгледаме в докладваната информация за последиците от бедствия, ще ви препратя към резултатите от големите бедствия през изминалото десетилетие. И ще се спре на темите, които са били обсъждани след това. Връщаме се към 80-те години. По-късно ще спомена и друг доклад и доклади за липсата на мерки за сигурност, за насилие по полов признак след земетресение – има информация за недостатъчно предоставане на храни. Що се отнася до Хаити конкретно, въпросът с предоставянето на храни и насилие е много важен. След Катрина, а, въпросът, който излезе на преден план, бе този за дискриминацията. Ето ви още един допълнителен въпрос. Съвета за правата на човека обръща внимание на този а, въпрос и изрично го посочва като последица от наводнението в Катрина. 2004 година, цунамито и наводненията. Всички знаете колко много доклади излязоха във връзка с хуманитарните помощи и правата на човека. Интересното тук е, че една група за правата на човека в Азия конкретно насочи вниманието си към нарушаването на правата на човека и по-конкретно на жените. Има един много интересен дял в тяхното проучване – и той гласи, че жените са били маргинализирани и при нормални обстоятелства, но когато има бедствия, поради економическото си положение, те съвсем нямат достъп до ресурси. Това е цитат. Ето друг елемент, който е част от този дебат за последиците от бедствията, който не бива да забравяме. Трябва да имаме предвид пострадалите от бедствия, в какво положение се намират. Направих и преглед на последиците от циклона в Бирма и катастрофата в Фукушима. Интересно е какви изводи са направени относно въздействието след тези бедствия. Бихме могли да кажем, че възникват проблеми с физическата сигурност, достоинството на пострадалите, елементарно поддържане на живота и други въпроси, които са свързани с гражданските права. Всички тези елементи са отчетени в множество доклади, с които вече разполагаме. Това е, що се отнася до фактологията. Освен това, през изминалите десетина години сме свидетели на доста международни организации и представители на гражданското общество, които обръщат внимание на всички тези теми. Международната комисия по право започва да мисли за наличието на правила, свързани с правата на човека на фона на природни бедствия. Изключително интересно съчетание. И се връщам пак към уводните си думи съчетанието на хуманитарна помощ и действия и принципи и права на човека е много уместно. Тук цитирам член 8 от проекто документа, който все още се работи и в който Международния съвет по международно право казва, че пострадалите от международни бедствия трябва да бъдат защитени. Това е единственото изказване направено по отношение защитата правата на човека по време на бедствия. И комисията не смята да допълва този текст. Вие видяхте фактологията, която ви представих и това описание е твърде общо и удивително кратко. Предвид фактите, които изнесох за бедствията и последиците от тях. Започнах с а, тази фраза, защото тя е свързана с текущите усилия. Обикновено, когато се разработва документ, този международен документ, този документ трябва да бъде а, под формата на международна спогодба имаме и постоянна междуинституционална комисия, която работи по въпроса за правата на човека и бедствията. И всички знаят за този проект, по който се работи. Той е работата на един докладчик и двама постоянни представители на ОНЕ, е, то е за осигуряване на жилищно настаняване на пострадалите от е, бедствия. И много убедително очертава какви са дългосрочните последици за пострадалите от бедствия. Имаме един много дълъг списък от действия, които следва да бъдат предприяти виждаме, че се мисли вече по въпроса и какво трябва да бъде предприето на оперативно равнище, но дали е достатъчно, дали са предвидени достатъчно дейности и дали те са в правилната посока. Искам също така и да ви запозная с същината на всички тези проекто документи – те засягат въпроса за защитата на отделните лица, т.е. физическата сигурност, съхраняване на културното наследство, удовлетворяване на особените потребности на дадени групи, като например деца и жени. А, няма тук да се спирам на съдебната практика и на а, Международния съд, нека да погледнем какво прави Европейския съюз и дали можем да предложим нещо конкретно. Няма никакво съмнение, че а, Европейския съюз е сред водещите фактори в защитата на правата на човека – тук може да ме поправите, ако бъркам, но не открих нито един конкретен документ, произлизащ било то от Генерална дирекция ЕКО или Европейската служба за външна дейност или Европейския парламент. А, и онова, което открих, не се е превърнал в конкретна дейност, предприята от Европейската комисия. Може би това е необходимо, може би всичко вече е направено. Но така или иначе, аз мятам, че някои от засегнатите въпроси, въпросите, които са установени след бедствията, наистина могат да бъдат доразвити от Европейския парламент и Европейския съюз. Ето списъка с тези въпроси. На първо място, смятам, че е необходим практически научен дебат за последиците от бедствията. Катастрофата в Фукушима е технологична катастрофа, но трябва да се обмисли какви са последиците а, и по-конкретно. Трябва да погледнем с нови очи на въздействието върху обществото и върху пострадалите и околната среда и окръжаващата им среда. И трябва много по-внимателно да обърнем внимание на задълженията на държавите, задълженията на международните организации. Аз ви цитирах едно изречение от Международната правна комисия и в някои от докладите, като, например, доклада на господин Келер, който е един отличен доклад, има абзаци, в които докладчикът не казва какви задължения проистичат и тук нямам предвид държавите, които са пострадали, а въобще какви са задълженията, които проистичат за онези, които участват в предоставянето на хуманитарна помощ. И според мен в бъдеще там има още много работа за вършене. Аз разговарях с някои от нашите колеги тук в Брюксел. Споменах ми вече, че това изследване не е в никакъв случай изчерпателно, но а, от време на време се предприемат активни действия за ограничаване на последиците и ми се струва, че е, няма съгласуваност между различните действия и затова много се радвам, че а, е, вашата подкомисия и комисията а, е, заседават заедно. Опитахме се да установим кои са тези конкретни теми, а, които някои от представените тук институции обсъждат и не можах да открия информация. Може би нямах достатъчно време, може би не съм гледал много внимателно. Ако греша, моля, поправете ме. Но не е достатъчно задълбочен дебата между институциите. На трето място е, има едно нещо, в което дълбоко вярвам. И това е наблюдението – мониторинга. Когато говорим за нарушаване на правата на човека, ние четем доклади, предоставени от гражданското общество, статии в средствата за информация. Винаги се оказва, че се споделя, че е имало някакво наблюдение или мониторинг, обаче нищо, което да е официализирано. И най-накрая Вече споменах по-рано, че може да има съвместна дейност между АФЕД, между тази подкомисия, Комисията за развитие. И в заключение още една дума. Препоръчвам пет теми. Малко по-рано аз ви споменах онова, което смятам, че може да бъде предприето. Едно от тези неща е най-лесно изпълнимо. Авко се съгласи с моето предложение за предприемане на наблюдение и на 7 май, е, след моите разговори с тях, имат готовност да помислят по-конкретно за това как се финансират е, действията след е, бедствие. И са готови да помислят е, за това дали не би могло да се допълнят функциите, свързани с мониторинга, е, заедно с международните комисии е, за защита правата на човека и оказване на закрила на пострадалите. Това е всичко. Благодаря за вниманието. Благодаря професор Фишер за това, че така обстойно ни представихте темата и така изчерпателно. А, искам сега да започнем дебата по някои от препоръките и сега ще дам думата на господин Есперонс, който ще ни представи положението в Хаити. Le réseau national de défense des droits humains Международната мрежа за защита на правата на човек е, е член на Международната федерация по правата на човека е позицията, от която аз ще се опитам да опиша е, накратко политическата ситуация след е, земетресението в Хаити. На политическата сцена президент Мишел Жозеф Матели е, встъпи в длъжност на 14 май 2011 година. След това да страната трябваше да изчака 5 месеца преди да получи правителство министър-председателя Гари Кони е, успя да встъпи в длъжност едва след 4 месеца. През 3 месеца правителството беше, държавата беше управлявана от временно правителство. И сега в момента ние имаме вече министър-председател, неговото име е Лоран Салвадор Ламоте. Междувременно, възползвайки се от институционалната празнота, е, е, е също е, така бяха проведени частични местни избори, които бяха предвидени обаче за края на 2011 година, но те все още не са осъществени. Междувременно изтече мандата на 10 члена на Сената. Е, в момента ситуацията се влушава, е, особено в е, столицата Порто-Пренс от януари до март 2012 година. Най-малко 147 лица бяха убити. По време на последващия период се наблюдават други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 е, жертви. В момента има превентивни задържания, е, затворите в Хаити са препълнени, в условията в местата за лишаване от свобода са изключително тежки, с болести, с кожни заболявания и нехуманни, нечовешки отношения. Няма реална политика от страна на държавата, за да се реши този проблем. На социо-економическата сфера положението наистина е катастрофално Семействата, които останаха без жилище, все още не са получили компенсации. Предишния а, президент Рене Превал се оказа не в състояние да управлява социо-економическата криза сегашния президент, господин Мишел Жозеф Мартели, съживи малко надеждите на народа на Хаити, като обеща безплатно и задължително обучение. Ако председателя отговори на своите обещания, ще бъде добре, но резултатите все още не, са, не се виждат. Сега не можем да говорим за Хаити без да отчетем ситуацията в 400, на 420 000 лица, които се намират в все още съществуващите близо 600, 000, 600 лагера. Те живеят в мръсни палатки, които са поставени близо до блат та на ужасни терени, някои от които са много а, наклонени а, на брега на морето. От май 2011 година, след влизането в длъжност на президента Мартели. Е, разселените лица бяха подложени на е, задължителни мерки е, от 2011 година много семейства получиха временен приют е, други получават помощ, е, за да поправят е, съответните си жилища, но усилията не са достатъчни и не са съгласувани между организациите, които се занимават с това. В момента хората, които са изселени принудително, се се обезкуражени, те е, нямат необходимите средства. Е, Онези от тях, които могат да ги намерят, възстановяват жилищата си и се връщат. В комисията, Междинната комисия за възстановяване на Хаити се прилага закона за изменението и допълнението на закона за спешните ситуации 5 е, милиарда е, бяха обещани от международната общност, но големите хуманитарни агенции, които се намесиха, е, дадоха възможност на населението да излезе от безредицата. Междувременно избухна епидемия на холера, на холера през октомври 2010 година. 526 524 души бяха засегнати, разболяха се от холера и повече от 7000 починаха. Международната федерация по правата на човек и Международната мрежа за защита на правата на човек се грижат е, за защита на правата на човека, но а, какво могат да направят те за защита на а, правата. Двете организации смятат, че правата на човека не се вземат предвид при възстановяването на държавата и това е една възможност да се вземат предвид би трябвало да има достъп до защитата на правата на човека за всички, за да има ангажираност с оглед на потребностите на населението. Thank you, Mr. Esperance. And... Благодаря, господин Есперанс беше наистина много потискащо да ви слушаме, защото дори преди земетресението, животът в Хаити беше ужасен с нарушаване на правата на човека. Когато пострадаха от земетресението, медиите показаха, че помощта не достига до нези, за която за които тя е преназначена. Благодаря ви. Някъде ситуацията е толкова зле, че нямаме представа. Господин Даниел де Скотюр. Искам да ви помоля за кратко, тъй като нямаме време. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Thank you, uh, Madam Chair. Um, thank you, Madam Strifler. Thank you, Professor Fisher, and thank you, Mr. Благодаря на професор Фишер, на господин Несперанс. Your, um, your report, your thorough report, Mr. Fisher. Подробният ви доклад, професор Фишер, ще ни бъде много полезен, защото той ще ни разтърси и ще ни събуди. Приводните бедствия се увеличават и трябва да защитаваме правата на жертвите при откликването на такива кризи. Много неща се казаха вече, но искам да повторя, че Европейският съюз приветства включването на тази тема защита на правата на човека при природни бедствия в Комисията по право. Това е много важно, имайки предвид все по-големия брой природни бедствия и аварии, чиято сериозно също нараства. И Европейската комисия със своите помощи, както и държавите членки, по които подават помощи, са едни от основните благотворители при, прилаган, при предоставяне на помощ на жертви на такива бедствия. Приблизително разплащаме около 1,1 милиарда евро годишно. 151 милиона души получават нашата помощ в много държави. Освен това, задейства механизмите за гражданска защита и в Европейския съюз, но в случаите, за които говорим, това не е Европейския съюз, а и извън него. Като такъв Европейския съюз насърчава защитата и укрепване на правния режим за защита на лица при бедствия, включая основната отговорност на държавата, която е засегната от това бедствие. Голямата част от въпросите, свързани с хуманитарна помощ, са отразени в един много важен а, документ от 2007, прият не само от съвета на Европейския съюз, а и от Европейския парламент и Европейската комисия – Макар, че това не е правно задължаващ документ, той дава насоки за общи действия на ниво държави членки и съответно в самите засегнати държави. Защитата на населението е основна цел на хуманитарните ни действия обхватът на защита последното десетилетие се разшири, за да отговори на е, възникващите ситуации, като бедствия, войни и така нататък. Господин професор и го изброи. Ангажимента на нашата дирекция ЕКО, както и на Европейската комисия като цяло, е, е записан в регламент на съвета и е отразен също така в е, Европейския консенсус по въпроса. Има много програми през годините 2004-2005. ЕКО дава над 61 милиарда евро на свои партньори за защита. Тази цифра се увеличава на над 151 милиона евро за проекти, които съдържат отделни елементи за защита. Разработихме също така указания, по които още работим, за защитата като такава, за уязвими групи с здравни проблеми, като например унези, които имат специални заболения, като хипспин както и за старяващи граждани, също така и деца, по насилие между половете. И всички тези указания, макар че те са вътрешни, те са основни при финансирането ни и ги използваме за планиране на своите действия. Зная, че искате да си изкажа кратко и за това ще кажа, че защитата на жертвите е изключително важна и се съдържа във всичките ни дейности. Затова няма да спомена всички дейности, които разработваме за вътрешно разселените лица, бежанците и други. Няма да ги спомена, защото няма време. Това е основно в нашата дейност. Ще ви дам един пример. Върховния комисар на ОНЕ за беженците е втори по средства, които се отпускат. както знаете, това е целта на тази част от ОНЕ. Благодаря, знам, че работите отлично, но времето ни притиска. И затова поисках да говорите по-кратко. Научих обаче нещо отказаното от вас. Хубаво е, че разработвате тези конкретни указания и се надявам и изследването на професор Фишер да бъде полезно за вашата работа. Сега имат думата различни депутати за въпроси. Uh, please,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 За това въпроса как да помогнем на тези хора е, се свежда до създаване на условия. Първо, хората трябва да имат достъп до питейна вода, до храна, до образование. за да могат да бъдат независими. Трябва да направим всичко възможно тези, уси... тези е, предпоставки да съществуват. Многократно Европейския парламент е подчертавал, че ЕС трябва да работи по-бързо и по-ефикасно, тъй като тези бедствия зачестяват. Трябва да се оценят щетите, да се види какви средства могат да се заделят реалистично. В последното съобщение на Европейския съюз за многогодишната рамка до 2020 година се направи предложение за допълнителни средства, които да се задолят за справяне с бедствия и аварии. Важно е да се съсредоточим върху уязвими групи, като деца, жени, бежанци, хора с увреждания, както и репатрирани лица, защото това са най-уязвимите групи. Те страдат най-много при природни бедствия. Жените и децата много често са най-засегнати и сред тях има най-голяма смъртност. Затова е много важно да се мисли тук и за жертвите, по пол. Европейският парламент наскоро излезе с едно изявление по въпроса и мисля, че това трябва да бъде отразено в механизма за гражданска защита на ЕС, който ще замени предходния механизъм за защита. Благодаря. Мисля, че това, което казахте, е отразено и в препоръките, което, които чухме от професор Фишер, които говореха за препоръки по пол и така нататък при изготвянето на политики. Времето ни притиска. Мога сега да резюмирам дебата, като кажа няколко думи по препоръките, които направихте. Първо, препоръката да се работи по съвместна резолюция по част от констатациите на парламента. Ще видим какво ще направи комисията по развитие, защото има нужда от водеща комисия. Ние ще ви подкрепим. Един друг въпрос. Нашата комисия, ние работим по преглед на политиките на Европейския съюз по този въпрос. То, това започна през декември от баронес Апштън. Тя иска много правата на човека да преминават като е, общ фактор през всички политики. Като че ли в е, хуманитарните политики не се говори много за правата на човека – и тъй като ние разработваме доклад по въпроса, трябва да видим дали наистина е отразено това или ще поискаме по-ясно и по-силно да бъде отразено. Не сме говорили до момента за хуманитарната помощ. Имахме идея и за доклад по собствена инициатива за климатичните изменения и правата на човека, което отива отвъд и над природните бедствия, но е част от тях защото има все повече урагани с климатичните изменения и повече бедствия. Така че в, тези, в този доклад трябва да се отговори на част от въпросите. Говорихте за Международната комисия по право, казват много, имат много общи формулировки за това какво се случва с тези хора при бедствия. Какво случва обаче с хората, които са принудени да напуснат дома си заради някакво климатично бедствие? какво да правят. Те климатични бежанци ли са или не? Никой не дава точен отговор, защото всъщност на никой не му се говори по въпроса. Така че ето това е във връзка с вашата препоръка да се говори по този въпрос и ние ще го направим и по отношение на ОНЕ. Сега за мониторинг. Там трябва да се види какви ресурси, ресурси имаме докъде може да го направим, или пък можем да го включим, когато се занимаваме с отделни държави, за да бъде по-конкретно. Благодаря. Унези, които не са изчели пълното изследване, ще го направят. Не само основните препоръки. За съвместната инициатива ще видим, е, ще изчакаме на текста на Комисията по развитието. Благодаря на нашите гости, които са тук до мен и споделиха идеите си с нас. И сега много бързо се хвърлям в следващата точка и това е доклад на делегация на подкомисията по правата на човека в Йемен. So I think we have uh, Now, already, which is great, uh, the written report from... Имаме писмен доклад от uh, посещението в Йемен. Раздаден ви е. Виждам, че Ричард Хауайт е тук, който заедно с господин Преда беше в Йемен. Така че можем да дадем информация на колегите. Колегите от комисията ДРОА, както и и колегите, които преди са се занимавали с Йемен, а, ни даваха интересна информация, както и колегите от СВД, както и от служителите по сигурността, които ни предупреждават, че се влиза в държава с много проблеми със сигурността. Слушайки радиото, изобщо слушайки медиите, виждаме, че постоянно има такъв риск за сигурността, не само за пътуващите там, но и за гражданите на Йемен. Откъде да започна? При такъв доклад. За мен това беше пътуване в миналото. Имах чувство, че сме в феодално общество, където феодала владее живота на живеещите на неговата земя. Беше много трудно, наистина. Има политици, които се опитват да прокарат закони, да реформират недобро законодателство, да водят мирни преговори, да създават структури и след това има и едно феодално общество, което решава, независимо от законите в Сана, се решава всичко на място от феодала. Така че нека да видим This, uh, open, uh... За това трябва да се опитаме да спрем насилието в столицата и в други градове. Трябва да се намери начин да се предотврати това насилие. Много бе важна инициативата за прилагане на такива мерки. Всички, с които говорихме, експерти, парламентаристи, министри, казват, че това е най-важното. Не трябва да има безнаказаност за извършителите на насилието и това послание бе изразено от всички тях но от друга страна казаха, няма как да защитаваме правата на човека в това споразумение, защото иначе никой нямаше да го подпише. Президентът Сале, чието изчезване от политическата сцена е една предпоставка за подписване на споразумението, отново се е появил след подписването му и се меси навсякъде – освен това, липсата на власт след протестите от 2011 и продължава вече година, е довела до влушаване на качеството на живота на най-бедните в страната. От УНИЦЕФ, от Генерална дирекция ЕКО разбрахме, че не може да се провеждат вакцинации там, където текат битки между племената, има епидемии сред децата, има влушаване на положението, защото има много деца, които са недохранени, поне преди бе така, имаше много недохранени, сега международните агенции ги наричат деца, които почти страдат от глад и трябва да им се предостави помощ. 400 хиляди вътрешно разселени лица има в страната. Йемени, е, жителите на Йемен не желаят да живеят е, в района, контролиран от шейха. От друга страна, бягащите пък вече са близко до Саудитска Арабия и там трудно можем да им помагаме. И особено правата на жените и децата се влушават. We, uh, uh, we spoke with, uh, those who have... Освен това, Говорихме за министерство, с Министерството по правните реформи и правата на човека, които изготвят нови планове за действия и политики. И те отговарят на нашите изисквания, но когато говорихме с министъра на правосъдието, който не бе подготвен за среща с нас, тъй като изобщо дори не знае кога е била последната екзекуция. Дори върховен съдя, който дойде на среща, смяташе, че е дошъл за приятелски разговор и въобще говори с хора, които нищо не разбират. Оказа се, че там а, страната е организирана по различен начин и един вид съда не контролира законите, които се приемат и след това изпълняват. Искаме да благодарим на нашата делегация, делегацията на ЕС в Йемен, която организира наши срещи. Благодарим и на посолствата, които дадаха и своя анализ. Видяхме се с правозащитни организации. Говорихме за права на човека, права на жените. Анализ правихме на цялата ситуация. След това младежки организации видяхме които са свързани с политически партии или пък са независими. И всички заявиха, че това мирно споразумение и тази мирна инициатива, прекратяването на огъня трябва да бъде факт. Но те мислят, че в крайна сметка едва ли ще се стигне до прозрачно демократично общество, тъй като нямат доверие на политическите партии, които управляват страната, независимо дали са в опозиция или не. Година след промените, след реформите, всеки един само се бори за кокала и нищо друго не го интересува. Всеки един от политическите партии. Така че никой не го интересува каква ще бъде минималната възраст за сключване на брак или никой не се интересува от това, че се извършват екзекуции на малолетни. Политиците не се интересуват. Те искат само да задържат властта. Още един въпрос, по който говорихме и с посланика на САЩ, той е свързан с реформа на сигур... сектора на сигурността. САЩ активно се занимава с този сектор. Какво означава тази реформа? Това означава да се създаде една армия, дългосрочен план, която не се управлява само от едно племе, а една национална армия. И на армията да се каже, че трябва да се защитава страната от външни заплахи, а не тя да има полицейски функции или пък ръководството на армията да участва в политически преговори в страната. Говорихме с различни посланици, посланика на САЩ, на Европейския съюз, с парламентаристи от Йемен – Искаме онези, които са свързани с Алкайда, да бъдат отстранени. Специалният пратеник на Банки Мон също заяви, че поради липсата на властови структури, бойци на Алкайнда, които са били 50-60 човека, сега са станали хиляди. Всъщност никой не знае колко, толкова, колко точно са. Извинете, но това означава, че е, продължават е, боевете. Йеменските власти казаха, че имат нужда от помощ, от е, хора с професионален военен опит, за да се борят с Алкайда. И чухме, че предходната седмица съветника по сигурността Бренен ще изпрати повече безпилотни самолети, които ще бъдат използвани за борба с Алкайда. Има много жертви, но реформата на сектора на сигурността ще означава, че армията ще е обучена да се бие по суша с бойци на Алкайда но това, според личното ми мнение, са само първи стъпки, а конфликтът там ще бъде огромен и ще трябва да наблюдаваме какво се случва. Програмата бе много интересна, ако иска Ричард да продължи. Um, Благодаря. Много, много обстойно се отчетохте. Няма да повтарям казаното, но напълно съм съгласен с казаното пред комисията и парламента. Що се отнася до ролята на Европа, има различни виждания за постигнатото в страните, които бяха част от арабската пролет – а именно каква подкрепа е била оказана за прехода, но най-общо казано е, положението е много различно в отделните държави. Изиграхме много важна роля, с която следва да се гордеем и бях много удовлетворен от това, което Европейския съюз направи в Йемен това, че имаше делегация, доказа, че към нас се отнасят с уважение и сме водещи в съпричастността и подпомагането на политическите процеси там. Европейския съюз, според мен, се справя много добре и ръководи ръководителят на делегацията бе прехвърлен в Сомалия. Ето още една друга държава, която се е провалила. То това беше само така един личен штрих. Смятам, че заедно с вас ние Видяхме тези палатки, които са там от една година и са се превърнали в е, нещо почти постоянно. Бяхме впечатлени от това колко спокойно беше. Имаше някакви притеснения за мерките за сигурност, но бяха въведени вътрешни правила, не бяха разрешени огнестрелни оръжия, въпреки че имаше няколко хиляди души, имаше ред и участваха различни групи. Сега някои казаха, че това е една конспирация, един заговор, финансиран от Иран не знаем дали имаше някаква политическа предубеденост, но повечето хора наистина желаеха промяна в своята страна и ние като Европейски съюз следва да оказваме помощ на арабската пролет. Бях много впечатлен от специалния съветник на генералния секретар на ОНЕ. Неговото посещение съвпадна с нашето и той имаше много задълбочен поглед. Гордее се с това, че международната общност се вслушва. Много положителна роля играе ООН. Работим с тях много добре. Има съгласуваност в действието. Постигнат е напредък по отношение представителството на жените. И ООН спомогна всички заинтересовани страни да постигнат съгласие по този въпрос. Именно за това бях дълбоко впечатлен. А, много силно се изказахме за задържаните по политически причини лица и въобще международната общност твърди, че има около 500 такива лица и смятам, че трябва да бъде подчертано в нашия доклад, че задържаните по политически причини лица следва да бъдат освободени. Трябва да използваме всички дипломатически възможности. Тези лица не са под контрола само на една а, служба. А, що се отнася до срещата с ООН, пак що се и йеменските власти са съгласни да бъде сформиране на международна комисия, която да разследва жестокостите, извършени през 2011 година. И е, това трябва да е един от основните приоритети на Европа не зная дали ще има допълнително изказване по този въпрос. Едно от нещата, за което настоявахме и нещо, което бе казвано многократно от различни защитници на правата на човека, е да бъде отменено смъртното наказание. И тази наша подкомисия наистина е задължително да бъде съпричастна към темата. Срещнахме се с млади хора, които искаха да се върнат у дома при майките си. И мисля, че вие споменахте в своето изложение – госпожо председател, че методите, които се използват да се установи дали едно лице е малолетно, когато има заведено дело срещу него, съдилищата всъщност използват само външни белези. Ако погледнат един човек и решат, че той изглежда като малолетен, го екзекутират и се привежда в изпълнение смъртното наказание. И този вид екзекуции продължават да се извършват срещу на деца, които се твърди, че са престъпници. Би трябвало много ясно да се застъпим за тях. Говори се за международни донорски конференции, за изразходване на средства в една страна, в която няма никаква сигурност. Според мен това е само търсене на извинение. Когато има такава хуманитарна криза, когато имаме такава криза в Африка, на юг от Сахара и хиляди, хиляди хора измират от недохранване, колега се изказа и много ясно даде примери. А, а в Йемен също има такава криза. Положението е бедствено. Минаваме въпроса за и да Вие казахте, че насилието ескалира и а, ситуацията би била смехотворна, ако не бе толкова страшна но Алкайда се разраства непрекъснато и американците твърдят, че на юг всъщност тези действия биват извършени от Алкайда. Други твърдят, че това са други външни сили с определени амбиции. Няма обаче никакво съмнение, тъй като няколко души в дипломатическата общност и независими източници ни казаха, че шансовете за международни терористични действия с происход Йемен а, са нараснали неимоверно много през последните три години. Ние също така видяхме, че и след нашето завръщане от там а, имаше извършени терористични актови, не бива да си затваряме очите. И, както ние винаги казваме своите заключения, борбата срещу тероризма не може да се увенчае с успех чрез потъпкване на правата на човека. А, като поглеждам назад към нашата мисия, мога да кажа, че страната, която посетихме, е готова да посрещне с отворени обятия на влизането на представители на международната общност и поради това мисията ни бе градивна, полезна и смятам, че постигнахме много чрез нашето посещение. Искам да благодаря също като вас и на секретарията, на всички, които ни подпомогнаха, секретарията на службата за външна дейност. И смятам, че бе не бе постигнато необходимото, що се отнася до мерки за сигурност и достъпа до информация и надявам се, че в бъдеще това ще бъде обсъдено, за да се отчетат грешките. Барбара, благодаря ти лично. Вие председателствахте и ръководехте тази делегация. Бе удоволствие да се включа в една делегация и моите лични благодарности ги отправям за доброто водене. В Йемен а, хората а, преди бягаха от Сомалия и другаде, а сега се намират в едно положение, което е далеч по-тежко. И хуманитарната криза в Йемен днес може би още веднъж доказва, че е необходима намеса. Благодаря ти, Ричард. Господин Пред не може да присъства на това заседание, но оказва подкрепа на доклада. Аз нямам какво да допълня към казаното от преждеговорищия, но още веднъж ми припомняте, и това искам да го споделя с службата за външна дейност, че делегацията на Европейския съюз трябва да настоява за освобождаването на политическите затворници. Комисията за правата на човек, а, а, която присъства тук, всъщност посочи, че самия шейх има много задържани лица и И а, тези шейхове разглеждат хората като своя собственост. И нито организациите за права на човека, нито другите, като че ли имат основания да се месят. Ричард спомена и малолетните лица, кои, които чакат да им бъдат изпълнени смъртните присъди а, трябва да има някаква методика да се докаже на каква възраст. Ето това са въпроси, по които службата за външна дейност може да продължи да работи. Времето ни изтече. Ние двамата и господин Преда сме на разположение за допълнителни данни, но разполагаме с изчерпателен доклад благодарение на усилията на колегите. Още обаче едно нещо искам да спомена. Ричард Ти беше много дипломатичен и на прекрасния си английски каза, че това, което научихме, се дължи на това, че си направихме една частно посещение, но а, според мен дипломатическите среди не се обръща внимание на това, че младите хора, които протестираха, може да са манипулирани от някого. Да, има различни групи а, които се стремят да завземат властта, но има и други групи, които правят много добър анализ на положението и е необходимо да се положат усилия да стигнат от тези хора. Може да ги срещнете на площада, но може да ги поканите някъде да се видите. Те си имат организация и има начин да стигнете до тях. Не знам дали няма да позволите на СВД да кажат нещо само по няколко думи, защото те и така и така са тук. добре, ако не ме критикувате, че ще свършим по-късно. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа, независимо от краткото време. Съгласни сме с вас за е краткият ми отговор. Аз мисля, че вие нарисувахте една картина, с която и ние сме се запознали. Ние изпратихме една мисия на високо равнище, една седмица след вашата мисия. Сблъскахме се с същите становища, продължаваме с задълбочения си подход в, наша, подход в нашия служба, в нашата служба и а, работим с всички служби в Йемен, с които смятаме, че трябва да се работи. А нашата политика подкрепа за правителството да придвижи напред а, процеса на преход, е, както и едно много силно послание за унези, които искат да сложат пред колелото. Имаше заседание на приятелите на Йемен. Ще разгледаме а, е, какво ще, направ... ще стане на донорската конференция в края на юни. Ние ще се опитаме а, е, държавите членки и нашата служба да дадат максимума, който е възможен да бъде даден на Йемен, защото това е една държава в много тежко хуманитарно положение. Ние получихме един списък списък от млади хора на площата, на хора, които са проверени и те са липсващи. Ние всъщност не знаем кой кого е задържал, но ние се опитваме да проследим всички тези задържани лица, всички тези хора, които са изчезнали, независимо от това къде се намират по правосъдието и осъждането на малолетни. Ние работим в сферата на наказателното производство за малолетни. На този етап не е ясно кой може да гласува, кой не може да гласува. Не искам да отнемам повече от вашето време. Искам да ви благодаря. Председателката благодаря на всички. Благодаря и на колегите, които изготвиха доклада. Сега Закриваме публичното заседание и преминаваме към заседание на разширеното бюро при закрити врата.